Ще говоря на испански. Нека да започваме, уважаеми колеги. Искам да приветствам с добре дошъл ли на кандидатите за длъжността Европейски омбудсман. Позволете ми най-напред да кажа няколко неща. В началото на този мандат председателя на парламента поиска да се внесат кандидатури до 30 декември на 30 август беше публикувано в официалния вестник на Съюза съобщение за представяне на кандидатури. Италиански не се чува. Канал четвърти. Como entiende un poquito el español. Да, вие разбирате малко испански, надявам се. На 30 август 2019 се публикува официалното съобщение за представянето на кандидатури. Кандидатите, които получиха подкрепата на 40 депутати минимум, най-малко от две държави членки бяха допуснати. На 23 октомври 2019 президентът, председателят каза кои са допустимите кандидатури и също бяха публикувани списъците на допустните кандидати. Кандидатите представиха всички необходими документи, за да докажат, че отговарят на изискванията. Нашата комисия отговаря за изслушванията. Днес имаме възможност да изслушаме кандидатите. Всички желащи депутати от Европейския парламент могат да участват. Ще изслушаме по азбучен ред кандидатите Жозепе Фортунато, Жулия Лафунт Монтек, Нилс Мюзник, Емили Орайли и Сесилия Викстрем. Позволете ми да дам някои практически информации. Всичко се предава на живо по интернет. Освен това ще има запис на изказванията. Осигурени са преводи на всички официални езици. Съгласно одобрението процедура координаторите, петимата кандидати ще бъдат слушани по азбучен ред. Всеки от тях ще разполага с 65 минути общо. Всеки кандидат ще разполага първо с 10 минути, за да представи своята кандидатура. След това ще има кръг на въпроси и отговори. Първия кръг ще бъде от координаторите на политическите групи. Една минута за въпрос и три минути за отговор. Ще бъда много твърда с този регламент, защото имаме дълъг ден с пет изслушвания. Следващите Тият кръг ще бъде една минута за въпрос и една минута за отговор. Всички ще могат да участват съгласно упростената система ДОНТ. ЕНП имат две въпроса, социалистите две, Обнови Европа една, Зелените една, ИДЕ едно, ЕКР едно, ГУ едно и НИ едно. Освен това, остане време, ще има и спонтанни изказвания за 5 минути. И накрая по 3 минути ще има за заключителни изказвания на кандидатите. И така, моля всички оратори, както на кандидатите, така и членовете на комисията, да спазват регламента за изказване. Ще бъдем много строги, тъй като ни чака дълъг и много интензивен ден. Господин Джузепе Фортунато, добре дошъл в Европейския парламент. Имате думата. За мен е радост да бъда в Комисията по петициите по повод на това изслушване. Това изслушване всъщност е открито за всички депутати на Европейския парламент, така че е, наистина аз е, е, съм щастлив да поднеса моята кандидатура тук за Европейския омбудсман. Става дума за защита на интересите на гражданите на Европейския съюз. Първо, Искам да направя едно встъпление във връзка с функциите на омбудсмана на база на моя опит и това ще направя в три части. Първо ще представя лично себе си, след това ще се спра на някои конкретни резултати и трето ще очертая основните линии на Европейския омбудсман, по-скоро на неговата дейност, на неговия потенциал, който много често не се изчерпва изцяло. Първо ще кажа нещо за ролята на Европейския омбудсман. Омбудсманът прави така, че мъките на гражданите да се превръщат в усмивка, но той трябва да работи много фундаментално и трябва да следи да не се появяват подобни болезнени ситуации, трябва да следи и за по-добра публична администрация. Омбудсманът трябва да знае как с победа могат да се преодолят бюрократични пречки – много често те е, се дължат на погрешно тълкуване на правни разпоредби. Освен това, за да бъдете европейски омбудсман, трябва да бъдете много компетентен юрист, да познавате добре публичната администрация и освен това трябва да познавате проблемите на администрацията и да знаете какви възможни решения могат да бъдат взети. Освен това, съществува и риск да се стигне до дълги процедури без положителен резултат и това създава чувство на безпомощност. От това встъпление проистичат причините, поради които аз предоставя поставя моята кандидатура, не непременно за първи път ще бъда омбудсман. Аз съм имал подобни длъжности от 1999 до 2004 година от юли 2018 година аз отново изпълнявам тази длъжност. Бях председател на две международни мрежи за защита на интересите на гражданите към Съвета на Европа и в световен мащаб от 2005 до 2012 година бях гарант за защита на личните данни и координирах лабораторията за развитие на опазване на личното пространство, в моята администрация аз отговарях за подобни теми и също съм бил ръководител на магистърски клас за абсолвенти и специалисти и в много книги аз съм разглеждал темата граждански права и тяхната защита, също така е, съм включил и темата е, на сивикрация, това е система, в която се гарантират конкретно правата на гражданите. Омбудсманът трябва, той е задължен, да прилага закона и да отстранява лоши административни практики. Сега искам да се спра на резултатите, които съм постигнал като омбудсман. Един омбудсман трябва да изисква конкретни резултати, не само списък от разгледаните проблеми или случаи, да бъде представен. Десет примера искам да цитирам в тази връзка. Първо, аз съм изобличавал лицата, които не спазват правилата. Вчера в региона кампания Органът за защита на лицата с обрежданията имаше право да извършва някои процедури, които обаче той не изпълни така, както аз изисках. Аз отговарях също за равнопоставеността и адаптирането към европейските правни норми. Общините трябваше да спазват всички тези разпоредби. И трето, драстични нарушения на правата на жените бяха извършени от три общини и е, омбудсманът веднага се намеси. Също така мога да кажа, че борбата срещу е, сексуалните посегателства може да се води на тази основа. След това е, горските пожари през лятото. Попитахме кметовете какво може да се направи и е, веднага бяха разпространени добрите практики. За лицата с обреждания, аз се погрижих да има по-добро прилагане на принципа липса на бариери и освен това моят подход е следният да се подхожда специфично към всеки случай, да се групират аналогични случаи с цел изработка на дългосрочни решения и е, освен това превентивна комуникация на родителите преди децата да се наложи да повтарят класа в училище. И е, от някъде до някъде беше така, че когато се публикуват училищните резултати, тогава родителите научават е, че е, техните деца не са издържали изпита. След това намаляване на тежестта на учебниците, на теглото на учебниците, които децата трябва да носят училище. След това училищните свидетелства, които се представят и на родителя, който не живее с е, детето. Това беше друг конкретен резултат е, постигнат от мен Стефано, един млад баща, можа да реши своята ситуация след намеса на омбудсмана и е, всъщност е, по този начин бяха решени проблемите на всички родители, които не живеят заедно с малолетните си деца. Една момиче, което се обърна към омбудсмана, това е следващ пример, ставаше дума за използване на мобилен телефон по лични причини, защото бащата е в болница и трябваше да се осигури обхват и в болничните стаи, болниците като цяло. Като омбудсман аз се застъпих за а, действията на Европейския съюз в Средиземноморския регион. Резултатите бяха представени и моята програма, моята равносметка показва най-вече прилагане на вече съществуващи мерки на европейско равнище. Пет точки за качествен скок напред. Първо, има твърде малко сигнали до Европейския обмусман е, не повече от 2200 годишно. Европейският омбудсман не е много известен, вероятно, защото няма структурни промени настъпили след мерките, които са взети от Европейския омбудсман, но резултатите са най-добрата реклама. Второ, от тези 2200 сигнали до омбудсмана, само 900 попадат в правомощията на омбудсмана. В повечето случаи Европейският е, омбудсман се ограничава до препращане на компетентните органи на съответната жалба, защото много често жалбоподателят е, е, търси правна помощ. Аз изисквам от европейските институции при всяко процедура, при всеки нормативен акт да предвижда възможност за включване на Европейския омбудсман. Трето, публичната администрация на Европейската комисия. Там се прави преценка дали нормите са добри или не. Настоящият омбудсман стига до е, определени заключения, които обаче не се базират на данни. Нормите на комисията трябва да станат по-строги, когато става дума за прозрачност и повишаване на ефективността. Тук е, са необходими решителни действия от Европейския омбудсман спрямо европейските агенции. Отделни мерки са недостатъчни. Омбудсманът трябва да се погрижи за прозрачност на процедурите. И пета и последна точка – Необходимо е ефективно сътрудничество между Европейския омбудсман и депутатите в Европейския парламент. Не трябва да се ограничаваме само до срещи и документи. Трябва ясно да посоча, че депутатите в Европейския парламент са всъщност представители на европейските граждани, но много често е, не са изцяло и добре е, свързани с тях, така че е, Европейският омбудсман е, би могъл да се погрижи тук е, за повече и по-ефективни мерки. И в този смисъл аз бих се радвал да задълбочим тези аспекти в дискусията заедно с вас и съм на ваше разположение за въпроси и отговори. Благодаря. Сега ще дам думата на координаторите. Най-напред давам думата на Питър Яр, координатор от НП. Благодаря, господин Фортунато, за вашето експозе. В допълнение, аз имам един кратък въпрос тъй като вие сте бил регионален омбудсман, как виждате сътрудничеството между регионалния омбудсман и европейския омбудсман? Каква е връзката според вас и къде всъщност виждате границите на вашата дейност като европейски омбудсман? Вие във вашето изложение засегнахте накратко това, казахте това ще бъде моят бизнес, обаче все пак е по-добре да очертаете по-подробно това. Мога сега само да кажа, че ви благодаря, че сте тук и наистина имаме добър избор. Има пет кандидати и от гледна точка на Европейския парламент нещата ще протекат доста интересно. Благодаря. Много ви благодаря, господин Фортунато. Имате думата за... una questione centrale, la cooperazione. Става дума за един централен въпрос е, сътрудничеството с цел на а, обмен на опит и информация. Омбудсманът всъщност е посредник. А, е, с гражданите има най-различни наименования на понятието омбудсман в различните страни. Аз бях председател на две международни организации за защита на правата на гражданите и на един международен орган за а, омбудсманите на страните членки на съвета на Европа. Аз бях и международен омбудсман за защита на гражданските права в света. И всъщност проблемът на омбудсмана е, че той трябва да се изправи срещу административните органи и да изисква промяна на правилата на играта в полза на гражданите. Така че е, тук е, има една взаимна, взаимен обмен на опит. Е, интересно е да се погледнат нещата от малко по-различен ъгъл. Европейският омбудсман трябва да бъде пример за останалите омбудсмани и също така трябва много ясно да определим какви ще бъдат компетенциите на Европейския омбудсман, така че да се задоволят е, жалбите на гражданите. Това може да стане чрез проверка на условията. Това е институт, институция по-скоро, която трябва винаги да запазва своята независимост с цел конкретно решаване на проблеми. Иначе, според мен, възниква чувство на бесилие, когато някой не може да се обърне към омбудсмана и той не може да реши конкретни проблеми. При това положение мога да кажа, че това е една от основните теми, между, за сътрудничество между омбудсманите, които могат да се учат един от друг. Благодаря. Сега от групата на социалистите госпожа Майстер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Фортунато, за това, че участвате в това изслушване. Благодаря ви за направеното експозе. Говорихте за връзките запознахте ни с вашия опит. Не само като омбудсман на регион кампания, но и в други качества. Вие казахте, че иска да се укрепи позицията на Европейския омбудсман. Вие казахте, че само 2000 са внесените е, жалби, което не е много. Всички сме съгласни, че институциите трябва да се доближат повече до гражданите. Какъв е вашият план, за да станат е, по-видими функциите на службата на Европейския омбудсман, да се доближат институциите до гражданите на базата на вашия опит. Как смятате да направите така, че гражданите да се обръщат по-често към вашата към институцията на Европейския омбудсман. Господин Фортунато за отговор. Микрофонът не е включен è la definizione di difensore civico, l'amico del cittadino. Дефиницията на понятието омбудсман е да бъде приятел на гражданите, компетентен приятел, който може да решава проблеми. Гражданите се обръщат към омбудсмана по начин, че все едно са прияти в интензивно отделение на болницата, т.е. необходимо е бързо решение. Ролята на бомбусмана е да представя конкретни резултати, така че да могат да бъдат решавани е, проблеми в една специфична ситуация. Но може би понякога се налага е, приемане на нови правила – специфичните случаи водят до промяна на отношението между публичната администрация и гражданите. По този начин ние удовлетворяваме не само конкретната жалба, решаваме проблема из основи, така че е, В този смисъл можем да говорим за отстраняване на лоши административни практики и ако са на лице резултати, е ясно, че има ефект на мултипликация. Трябва това да се прави под формата на семинари или в интернет. Решението е да се представят конкретни резултати пред обществеността. Позицията на омбудсмана конкретно трябва да означава, че има ново отношение между гражданите и публичната администрация. В този смисъл смятам, че омбудсманът трябва да се занимава с различни ситуации, за които казах, че те намират израз и в петициите до вашата комисия. Трябва понякога да пробваме правилата, за да можем да стигнем до решение. Благодаря. Госпожа Том от името на Обнови Европа. Благодаря ви за вашето изложение, за вашите отговори. Преди тази среща ние имахме заседание на координаторите на Комисията по петициите. Обсъдихме географския дисбаланс на внасените жалби. Ако погледнем, например, е, Евробарометър и изследването от май тази година, разбирането на гражданите на различните държави членки за правата на човека е доста разнообразно. дали има етническа дискриминация, например. Един от въпросите, 71% от хората в Нидерландия считат, че има сериозни проблеми с етническата дискриминация, където в, докато в Латвия само 25% считат, че има такъв проблем, въпреки че проблемът е много по-сериозен. Затова, виждате ли някакво решение? да се достигне до хората, да се подобри тяхната информираност по правата на човека и как могат да ги отстояват. Намирате ли някакво решение да се постигне по-голямо равновесие? Има държави, които са много активни, гражданите им са много активни, НПО са им много активни, а в други страни не постъпват от тях никакви сигнали. Какво е вашето виждане по въпроса? За отговор. Микрофонът е изключен. Борбата срещу дискриминацията е много важна в Европейския съюз. Възможността да се предостави на всеки гражданин да изразява своето мнение и да защитава своите права. Това са всъщност най-важните принципи в Европа. Това вече беше засегнато и в моето изложение. Обаче трябва да се изостри в по-голяма степен съзнанието на гражданите към техните права. Като омбудсман, аз мога да кажа, че аз съм а, вторият омбудсман, а първият омбудсман – гражданина трябва да бъде първият омбудсман сам за себе си и да следи за е, липса на дискриминация и спазване на неговите права. Омбудсманът трябва да схваща своята длъжност като длъжност, с която се насърчава справедливостта. Много ви благодаря. Сега давам думата на госпожа Алкен от групата на Зелените. Благодаря. Благодаря, че сте тук. Аз съм малко очудена от това, че вие хвърляте вина върху Емили за това, че не е решила проблеми, които просто не зависят от нея. Ако има лошо законодателство, то това е наш проблем. Освен това, тя не може да се занимава с въпроси, отправени към националния омбудсман. Тук ни интересува само европейското законодателство, но имам следния въпрос. Вие се отнасяте много критично към начина по който предишният омбудсман Емили Орайли е подходила към прерогатива на докладите по собствена инициатива. Как ще използвате вие този прерогатив? Не винаги всичко може да се реши. Съдията постановява решение, но как вие ще използвате този прерогатив, който е съгласно договора? Ей, благодаря. Благодаря за този въпрос. Всъщност това е основна тема. Естествено, аз проявявам респект към дейността на госпожа Емили Орейли, която много ангажирано работи, обаче трябва да се видят и конкретните резултати. Имаше, например, три кампании и тези три кампании не доведоха до конкретен резултат. И това води до чувство на фрустрация и безпомощност. Европейският омбудсман говори за Барозо, бившият председател на комисията, беше поставен въпрос към него и в крайна сметка нямаше движение по този случай. Зелмайер беше споменат в случая, Мартин Зелмайер, генералният секретар и включването на парламента в процедурата свързана с него, обаче е, нещата не стиг... доведоха до резултата. След това Марио Драги, председател на е, Европейската централна банка и член на групата на 30-те, пак е, нещата останаха така, без резултат. Аз не смятам, че техните кампании са били погрешни, но в крайна сметка това са неща, които трябва да бъдат предмет на дейността на омбудсмана омбудсмана и да доведат до резултати. И тук трябва да зададем въпроса дали печелим играта или не. Това е и функцията на омбудсмана. Ако има конкретни резултати, каквито аз е, видях вчера в моя регион, това вече е, наистина е, е успех и аз е, в този случай е, се обявих срещу един, е, срещу един кандидат. Беше включен след това друг кандидат, Емили Орейли, беше много добра журналистка. Тя проведе много големи журналистически разследвания, но като омбудсман тя като че ли причини фрустрация след гражданите. Гражданинът си казва, ако ти като омбудсман не можеш да решиш моя проблем, защо изобщо да се обръщам към теб сега? Ние имаме нужда от качествен строк, скок напред и трябва да работим за това. Трябва да се позоваваме на договорните разпоредби и правомощията на Европейския омбудсман трябва наистина да се дава възможност за много подробни разследвания от страна на омбудсмана, трябва да се установяват дисциплинарните нарушения и да се стига до конкретни резултати. Не е необходимо да повтаряме програми. Това не ни е необходимо. Не ни е необходим някой, който само да казва какво не е възможно. Това и без това правят много хора в Европа. Е нужен омбудсман, който да решава проблемите на гражданите. Господин Златовски има думата сега. Добре, а также е, долончам до powitań пана е, Фортунато. Здравейте, аз е, също искам да кажа добре дошъл на господин Фортунато. Три въпроса имам. В кои области имаме най-големи проблеми с прозрачността на вземане на решения в европейските институции? На второ място, искате ли гражданите да се доближат до законотворческия процес в ЕС. На трето място смятате ли, че тристранните преговори са достатъчно прозрачни за европейските граждани и ако не, как ще промените това? Il mediatore europeo è il garante della trasparenza. Европейският омбудсман гарантира прозрачност с изключение на конкретни случаи, където става дума за защита на ценности и защита на определени данни. Аз мога да кажа, че прозрачността е основен принцип в цялата публична администрация. Като омбудсман аз съм за осигуряване на достъп до е, различните досиета. Много често той е, не се осигурява от публичната администрация. Гражданите обаче трябва да имат възможност за подобен достъп и за това съм се застъпвала в моята дейност. Е, гражданите не трябва често да се възприемат като защитен като щит. Много често това са депутатите, които гласуват определени закони, но голяма част от европейската администрация просто не спазва задължението за прозрачност, да речем европейските агенции. Знае се, че прозрачността при тях като че ли играе второстепенна роля и вие като депутати – отговаряте и за това агенциите да изпълняват добре своите функции. Не става дума само за достъп до определени документи и разпоредби. Гражданите трябва да имат възможност в конкретни процедури да бъдат изслушвани и в този смисъл аз реагирам на последната интересна част на въпроса. Благодаря ви. От името на ГОЕ не виждам господин Герголис. Май няма никой от ГОЕ. За това ще чуем представителя на ЕНП, господин Винче. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас като кандидат. Според мен изказването ви беше много техническо по характер, нека поговорим за област важна за нашата комисия, тъй като ние работим в подкрепа не само на вносителите на петицията, а и на демокрацията на участието. При гражданската инициатива има нов регламент, влиза в сила на 1 януари. Кабинетът на омбудсмана ще има важна роля – що се отнася до преодоляването на административните пречки пред гражданите. Как виждате вие ролята на омбудсмана в подкрепа на гражданските инициативи и как бихте допринесли повече? Благодаря ви. Благодаря, мисля, че в досегашната си дейност винаги съм посочвал нещо във връзка с темата участие. В Италия определени органи, например, трябва да издават разпоредби, които да дават възможност на гражданите да участват във всичко, което е свързано с околната среда. А, а паркингите за тях до сега не действаха такива разпоредби и всъщност те разпуснаха надзорния съвет, а един надзорен съвет, който, член на надзорен съвет, който не спазва своите задължения, той е, всъщност бива отстранен и след това, е, разбира се, след е, това отстраняване се вземат необходимите мерки. Става дума за участието на гражданите, за техния суровинитет. Тези органи обаче след приложен масивен натиск помогнаха. Много често има съпротива от някои бюрократи и администратори, когато става дума за включване на гражданина в обществения живот. И аз винаги казвам при такива случаи, отворете вратите пред гражданите е, разпоредбата, която беше издадена от омбудсмана в случая с Ано, всъщност е, гарантира участие на гражданите. Предвижда се етичен кодекс за публичните администрации, за отделните органи на публичната администрация. Всеки гражданин може да оценява тяхното поведение и наистина трябва да има гаранти за правата на гражданите във всяка община, лица към които гражданите да могат да се обръщат и е, Всъщност тази разпоредба беше издадена от омбудсмана, тъй като при действащото италианско законодателство общините като че ли не можеха да изпълняват задачите си. Това се отразява и на европейско равнище. Сега в община Сасано това доведе до положителен резултат – има и други мерки, да пречем открит общински съвет, който се състои не само от лица на изборна дръжност, но и от представители на гражданското общество. С това подчертавам принципа, че е необходима правна норма, която да бъде приета и която да бъде водеща по отношение на осигуряване на достъп на гражданите. Благодаря. Тъй като господин Алекс не е тук, ще дам думата на следващия ни оратор. You, Благодаря ви, госпожо председател. Колегата Америкс. Благодаря и на вас за присъствието. Като европейски омбудсман, вашата роля ще бъде да разследвате случаите на лоша администрация и да разгледате тези въпроси в рамките на по-широкия контекст, като се има предвид отношението на европейските граждани към европейските институции, какво ще направите вие, за да се намали пропаста между гражданите и конкретно европейските институции и парламент. афинке il cittadino possa Съществува инструмент на парламента, който разрешава диалог с гражданите. Дори понятието омбудсман съдържа концепцията за посредник – Тази концепция беше разработена през 1809 в е, Швеция и тази концепция е насочена към създаване на компетентен е, партньор, е, така че гражданите да могат да намерят отговор на своите проблеми. Обаче много често точно тази възможност не се предоставя на гражданите. Така че омбудсманът всъщност е мегафон за гласа на гражданите. Той трябва да изгради доверие в себе си. В цяла Европа, във всяка европейска страна, основна тема в момента е отношението между гражданина, избирателя и неговите политически представители. Гражданите много често гласуват, след това изчезват от сцената и се появяват отново при следващите избори. Но всъщност трябва да осигурим постоянно присъствие на гражданите на сцената и институциите трябва винаги да припомнят това. Госпожа Мюллер, Европейският омбудсман е, е напълно независим при изпълнение на своите функции, обаче има тясна връзка с Европейския парламент. Вие в един от предходните отговори посочихте, че Европейската администрация не спазва задължението за прозрачност. Повечето е, е, проучвания на омбудсмана са насочени към комисията, обаче и е, парламентът е обект на множество жалби. Къде виждате най-големите проблеми в административната дейност на Европейския парламент и как искате да упражните вашите правомощия за разследване, за да бъдат устранени тези проблеми? Votiamo. Ние избираме всъщност европейските депутати, те са избраните представители на гражданите. Тук в сградата е осигурена структура, която да гарантира работата на депутатите и всяко решение и всяка дисфункция трябва да бъдат обект на проучване. И ако вие искате да изпълнявате вашите функции на европейски депутати и да поставите цялата администрация в служба на гражданите, тогава вече ще сме направили този необходим качествен скок към изграждане на доверие. Но много често Вие като депутати можете да предвиждате по един час за въпроси и отговори, да получавате въпроси, да давате отговори, така че много често европейските граждани нямат възможност да бъдат чути. Вашите или по-скоро техните въпроси трябва винаги да постъпват като жалби при омбудсмана, така че да намират решение. Благодаря. Köszönöm szépen. Örömmel látom, hogy ezen a... Благодаря ви. Много се радвам, че на днешното изслушване мога да се запозная и с вашата биография. По отношение на европейските институции е, знаем, че бяха направени различни предложения през последните години, но как вие в бъдеще ще прилагате е, нормите? Ще се придържате към буквата на закона или ще търсите начин на разширяване на е, законовите норми? Вторият ми въпрос се отнася до хората с увреждания. Днес е техния международен ден – така че моментът за задаване на въпроса е съвсем подходящ. За жалост, дълго време хората с увреждания се обръщаха много рядко към омбудсмана. Според мен това е така, защото за тях е много трудно да намерят достъп какво е вашето мнение и как ще решите този проблем? Първият въпрос се върти около правомощията на омбудсмана. Възоснова на настоящата структура и на правните разпоредби, които уреждат неговата дейност, има възможности за решаване на много въпроси правната уредба на правомощията на трябва да се прилага. Правомощията на омбудсмана се имат предвид и трябва да се решават проблеми възоснова на тези правомощия на омбудсмана. Освен това, трябва да се проучат и други възможности. Може да се предвиди възможност за омбудсмана да а, изпълнява заместващи функции т.е. при отказ на бюрокрацията, омбудсмана да получава възможност да решава проблема без да има нужда от прилагане на средства за правна защита. Гражданите, вместо да се обръщат към адвокати, могат да постигнат нещо по този начин. След това въпросът за хората с увреждания. Тук трябва да се спазват правните разпоредби и всеки трябва да получи възможност да бъде решен неговия проблем, спазвайки е, правните разпоредби. Е, сега, липсата на бариери, тук много често се издават закони, които не се спазват. Европейският омбудсман е, ще защитава и тези граждани, които имат нужда от закрила. Благодаря. Сега преминаваме към от мен една минута и после една минута отговор. Започваме с социалистите, след това господин Америкс. Благодаря, госпожо председател. Втория ми въпрос. За да разберем по-добре е, вашата позиция и виждане, трябва да зададем следния въпрос. Омбудсмана има по-голяма роля от тази направен посредник. Какви са трите основни цели, които ще си поставите и трите области, в които желаете да работите. Sono rendere la pubblica amministrazione più celere. Публичната администрация трябва да бъде по-ефективна, по-ефективна любезна, по-хуманна. Това е нашата задача. Омбудсманът трябва да може да отговаря на всички въпроси, за да може е, наистина да изградим такава публична администрация. Трябва обаче да проверим дали това вече не е направено междувременно. При всеки въпрос трябва точно да определяме стъпките за решение, за да не се повтаря повече подобен инцидент. Освен това, гражданите трябва да бъдат в състояние да им се даде възможност да бъдат изслушвани от публичната администрация. И тук се случва нещо странно. Ние изграждаме а, административни органи в отделните региони и провинции, които обаче са много чужди на гражданите. Омбудсманът е този, който помага на гражданите и той е, винаги трябва да напомня, че е в услуга на гражданите. Методът, който засегнах, излагайки конкретни случаи, това е метод, който липсва на европейско равнище, така че тук трябва да постигнем качествен скок. Okay. Колегата Зданок. Колегата Зданок, благодаря ви. Господин Фортунато, следните въпроси. Първо, вие обвинявате Емили Орайли за това, че не е била достатъчно активна в затвърждаването на ролята на службата на омбудсмана, в резултат на което не е имало толкова жалби към нея. Какво ще направите вие и какво направихте в своя регион в това отношение? Знам, че а, сега става дума за друг мащаб. На второ място, когато отговаряхте на въпроса за прозрачността, казахте, че Европейския парламент трябва да отговаря за нея, но ние не можем да отговаряме тогава, когато съветът отхвърля дадено предложение. Не знам дали точно знаете механизма на вземане на решения в Европейския съюз. Ние не можем да влияем на решенията на съвета. Си. Le domande sono due. Riguardo la... Да, Два въпроса. По първия въпрос, аз обработвам хиляди жалби и сигнали и това само в един регион. Европейския съюз, който включва толкова много държави, е, наистина да има само 900 е, жалби, това е изключително е, ниска цифра в различните кампании постъпват много жалби от граждани в моята досегашна практика това беше така. Ролята на омбудсмана е да бъде защитник и помощник на гражданите и смятам, че това попада и в ролята на европейските депутати, защото 99% от това, което се прави в Европейския съюз, е, не попада като че ли в правомощията на депутатите и с различните агенции просто ви се отнемат възможностите от ръцете, така че аз бих искал да се погрижа вие да можете да изпълнявате вашите задължения и виждам това в парламентарните дискусии, чета документите, които очертават различни решения, но в крайна сметка имаме тази бюрократична структура, изпраща се отговор и след това вече не може да се задават други въпроси. Ако или по-скоро когато постъпи жалба при омбудсмана, ние ще трябва да действаме превентивно и вие трябва да получите възможност да решавате проблемите. Иначе се появява фрустрация и процедури с отрицателни резултати, което е лоша реклама за европейските институции. Благодаря, господин Канели ascoltato... Micro. Ho Micro, micro. No. Grazie, scusi, Presidente. Благодаря. Извинете, госпожо председател. Аз много внимателно изслушах е, вашето изложение господин Фортунато. Прочетох и вашата биография. Задачата на европейските депутати е да избират такъв омбудсман, който може да гарантира по най-добър начин функциите и независимостта на Европейския омбудсман, което означава, че в Страсбург ние няма да вземем решение дали Европейският омбудсман ще защитава тези или други интереси, а по-скоро да отговаря на изискванията на европейските граждани. И в този дух са въпросите ми към вас. Смятате ли, че притежавате необходимата компетентност? и обяснете защо във вашата биография вие сте изложил толкова подробно, всъщност във вашата биография вие сте изложил много подробно вашата дейност е, и е, всъщност е, на този фон искам да ви попитам какво ви отличава от другите кандидати. Рационе юридика Важни са правата на гражданите. Аз мисля, че мога да разчитам на това да се консултирам с юрист, с магистрат, но тук не става дума за ролята на посредник. Посредника е до гражданина, за да реши проблема. Докато аз искам да подходя простичко, за да може хората да не страдат и по техните лица да се изпише усмивка. Разбира се, не е необходимо, за да разгледаш здравен проблем, да си непременно лекар. Иначе е възможно да имаш и най-добрите намерения и въпреки това да не можеш да постигнеш това, което ще направи омбудсмана. Всеки различен случай има своите техники, своите методи и възможността за решаване на проблема. Благодаря Господин Макарти сега трябваше да зададе въпрос от Гуе, но не го виждам. Не виждам и кандидата за въпрос от независимите ни колеги. В такъв случай имаме и време за спонтанни изказвания, но не виждам желаещи. За това ще дадем накрая 3 минути в заключение на колегата кандидат господин Фортунато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 гражданите да имат приятел от институциите, компетентен човек, който да ги придружава по пътя към европейската интеграция, така че те да могат да се чувстват като истински европейци и европейските институции да бъдат в услуга на гражданите. Европейските депутати трябва да вземат съответното решение. Те трябва да вземат предвид опита на кандидатите, трябва да преценят независимостта на отделните кандидати. Не е приемливо някой да бъде в управителния съвет на международна фирма и да бъде омбудсман, дори и това да е законно, тъй като това е несъвместимо с функциите на омбудсмана. Европейския омбудсман трябва в продължение на 5 години да придружава европейския процес на интеграция и трябва да гарантира възможността отношенията между институциите да се усъвършенстват. Омбудсманът е този, който може да ви помогне за да изпълнявате по-добре вашата работа. Благодаря, господин Фортуна. Ние сме на разположение на всички кандидати. Благодаря ви. И сега виждам, че колегите, които ще участват в следващото изслушване, не са тук. Следващото изслушване трябва да започне в 11.25 и за това ще изчакаме няколко минути. Bueno, continuamos, continúo en español. Estamos ahora en el hearing del... Тъй продължаваме, говоря испански, както виждате, продължаваме с следващата кандидатка. Джулия Лафранк. Всичко работи, нали? Можете да следите превода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 И тъй имате 10 минути за изявление. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодаря, че ми давате възможността да представя своите идеи за Европейския омбудсман. През целия ми живот човешките права, достоинството, върховенството на закона са били много важни за мен. Бях родена и израснах по време на съветския режим в Естония, така че от първа ръка знам колко е важно да спечели свободата си и след това да се присъединиш към Европейския съюз. Когато Естония отново стана независима, можех да продължа да уча право в Германия, да заживея във Франция, да науча много езици. Сега имам три деца и съм и естонка, и французойка. Аз съм един добър пример за това какво донесе Европейския съюз чрез поколението Еразъм. Аз съм европеец. Същевременно аз съм от един малък рибарски остров – в Естония. Знам, че членовете на тази мака общност в момента ме гледат, но те ме питаха какво прави Европейският омбудсман и аз ще им разкажа какво прави. Ще обясня, ако те имат проблеми с Европейската администрация, Европейският омбудсман трябва да им помогне. Те освен това, трябва да разберат, че е тяхно право да се оплачат на Европейския омбудсман, който е защитник на основните права. Европейският омбудсман не бива да преповтаря политическите задачи на Европейския парламент и неговите комисии. Няма да дублира работата на правозащитническите организации, международни и други. Европейският омбудсман не е някакъв вид съдилище, не може да се води от политически инстинкти, а трябва да разчита най-вече на своето чувство за справедливост. И това мога да предложа и аз, тъй като аз съм юрист по професия. Била съм съдия във Върховния съд на Естония. Работя съм по конституционни права. Сега работя в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Този съд е съвестта на Европа. Според някои аз се произнасям по най-различни дела, някои от тях по селското стопанство, други свързани с тероризма или отвличанията на деца. Имала съм смелостта и да бъда с особено мнение по по-спорните въпроси. Знам какви са оплакванията и проблемите на хората. Познавам ги много добре – но познавам много добре и администрацията, тъй като съм била държавен служител в Естония, една страна с електронна администрация, където не бива да се забравя обаче и човешкия фактор. Познавам много добре и европейското право, защото съм го преподавала в университета Тарто различни международни организации и лидери ме подкрепиха в моите амбиции. За мен е много важна демократичната политика, но с цялото ми уважение ще кажа, че никога не съм била свързана с политическа партия. Според мен е много важно Европейският омбудсман да бъде независим, безпристрастен. Сега вие знаете всичко за мен. Но нека обясня и защо се кандидатирам днес. Правя го, защото наистина вярвам в огромния потенциал на Европейския омбудсман да допринесе за благото на гражданите – Знам много добре какви са силните страни, а и проблемите на службата на омбудсмана. Аз искам да доразвия силните страни и да реша проблемите. Основният проблем, може би, е свързан с това, че гражданите са загубили доверие в Европейския омбудсман. Тъй като препоръките на омбудсмана вече не се основават на закона. Затова по някои важни дела институциите не са приели препоръките на омбудсмана. Мога да ви дам пример а, с а, надбавките за разходи на членове на Европейския парламент – в този случай Европейският парламент критикува Европейския омбудсман за това, че е оповестил случая преди да проведе изслушвания на засегнатите. Затова и доверието към препоръките на омбудсмана намалява – от статистиката също знам, че ние имаме над 500 милиона граждани в Европейския съюз, но сме получили годишно в службата на омбудсмана само по 2000 жалби. Аз съм разговаряла с двама от предишните омбудсмани, които ме вдъхновиха да се кандидатирам – Разговаряла съм и с много от националните омбудсмани, включително и с главния секретар на Института на омбудсманите. Много от тези омбудсмани са юристи, някои от тях са били и съдии. Има много конкретна визия за службата на омбудсмана, а именно да се направи най-доброто за гражданите на Европа. Аз ще разчитам на първо място на знание и на второ място на подход, основан на човечността. Аз имам своя план, мога да ви го предоставя. За жалост няма да навлизам в подробности, но ще се спра на пет важни елемента. На първо място жалбите. Ще направя така, че Европейският омбудсман да разглежда всяка жалба по-отделно и много сериозно. Всяка жалба показва, че в Европа нещо не е както трябва. Всяка жалба трябва да е третирана наравно с другите. За мен е много важна и подкрепата на уязвимите групи на търсещите убежище, на децата, на хората с увреждания – Днес, между другото, е Международният ден на хората с увреждания, но техните права не винаги са зачетени. Втора много важна задача на Европейския омбудсман за разследванията по собствена инициатива, нещо, което ще използвам само в полза на гражданите Първото такова разследване ще бъде свързано с използването на технологиите от страна на европейските институции, доколко това отговаря на цифровите права и етични принципи. Освен това, ще се включвам в обществените допитвания на комисията по съответните законодателни предложения. Това ме отвежда до третия елемент, а именно ще участвам много активно в такива консултации на комисията, свързани с гражданските права. Ще участвам активно и в работата на Европейския парламент, когато се работи по европейското административно процесуално право. Четвърти много важен елемент е ефективният, ефикасен, прозрачен и етичен начин на разглеждане на жалбите. Например, аз ще създам един обществен регистр на документите, защото това е важно за прозрачността. Ще работя по проблемите на прозрачността и с националните омбудсмани. Струва ми се, че е важно да имаме тази култура на отворената администрация. И така стигам до петата си точка съгласуване и сътрудничество с комисиите и по петиции и други в Европейския парламент. Ще засиля връзката с националните омбудсмани. Ще работим по различни теми, например защитата на подаващите сигнали – Уважаеми дами и господа, ще бъда истински лидер с емпатия. Така че службата на омбудсмана да бъде видима и да има реално отражение. Гражданите в Европа днес са изправени пред сериозни предизвикателства. Те трябва да са сигурни, че има върховенство на закона, има кой да им помогне – В Европейския парламент съм чувала много интересни дискусии. Нямам никакво съмнение, че вие сте съгласни с мен. Време е Европейският омбудсман да бъде юрист, така както беше първият избран европейски омбудсман. Аз ще бъда гласа на гражданите. Можете да разчитате на моето достоинство, човечност и чувство за справедливост. Благодаря. Благодаря, Аксел Вос, от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Ще изчакам, за да може да се сложите слушалките. Благодаря ви, госпожо Лафранк, за встъпителното ви изказване. Ще бъда кратък. Но Бих искал да чуя нещо повече за вашия план за работа, малко повече подробности, за да мога да направя по-добра преценка. Имам също и допълнителен въпрос за това, с какви дела сте се занимавали в Европейския съд по правата на човека. Бихте ли ни казали нещо повече? Благодаря ви много. Планът за действие е конкретен. Това, което искам да подчертая, че бихме искали омбудсмана да бъде по-близко до гражданите, да бъде по-достъпен за тях – също електронните средства да бъдат прилагани по-умело, да се отчита езиковото и културно многообразие. Омбудсманът може също да води разговори с гражданите онлайн, да провежда разговори с националните омбудсмани. Също бихме искали да има и командировани служители от националните служби на омбудсманите за подобряване на взаимодействието между нашите служби. Също ще обърна повече внимание на разследвания по собствена инициатива. Каза го в моето встъпително изказване. Искам също да подчертая, че всяк какви агенции, свързани с правата на човека с гражданските права, ще бъдат обект на посещения. Когато започнах работа в Съда по правата на човека имаше някои дела, които бяха в ход. По тях трябваше да взема решение. Аз споменах няколко важни. Първото за заложници, които бяха взети в Русия. Органите, които прилагат сила при освобождаването на заложниците са го направили в нарушение с Европейската конвенция по правата на човека. Много от хората, които загубиха децата си при тази операция, присъстваха на изслушването и решението, което обявихме, накара жалбоподателите да кажат, че най-после имаме правосъдие. Най-сетне някой заяви, а, че това е било незаконно. Това е за случая, свързан с Русия. Имаше и други дела, свързани с свободата на словото, с словото на омразата. Това беше дело, което беше изключително важно във връзка с свободата на словото. Господин Аменикс, благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, госпожо Лафранк, че сте тук. Благодаря ви за много подробното ви изказване. Искам да задам същите въпроси, които отправих към предходния кандидата. Вие казахте, че омбудсманът е и правен медиатор. Какви са вашите цели по време на мандата ви? Кои са трите основни области, в които искате да работите? Благодаря ви за въпроса. Нека да кажем нещата ясно. Законите са нещо като това, че ако искате да тичате, трябва да тръгнете добре, ако искате да стигнете до финиш линията изобщо. Законодателството, правните аспекти са много важна отправна точка, според мен. И докато тичате, трябва да имате чувство за справедливост, емпатия, съчувствие, визия – и моята визия, моята визия е Европейският омбудсман да се доближи до гражданите. И това е ключът. Хората да вярват в омбудсмана, да се помогне на гражданите, да се помогне и на институциите по-добре да администрират, да се премине от лошо администриране към по-добро администриране. И това е моята първостепенна задача. Това изисква Европейският омбудсман да излезе от брюкселския балон, да бъде в тясно сътрудничество с националните омбудсмани, за да може законодателството на Съюза, което се прилага в държавите членки, да е съобразено с принципа на върховенството на закона и с европейските ценности. Друг важен аспект е свързан с това да се отиде по-далече от жалбите и да се прави аналитичен анализ, за да се види какви са възможностите за намеса, да се провеждат разследвания по собствена инициатива на омбудсмана, като се поставят гражданите в центъра на всичко. В моя план за действие аз ще съм близко до гражданите, ще вземам ефикасни решения по жалбите, ще направя така, че жалбите да бъдат допускани за разглеждане от институциите също ще работя за доброто администриране още а, при вземането на решенията. Освен а, това, ще следваме и факултативният а, протокол а, към Конвенцията за правата на лицата с увреждания. Госпожа Мулер за Обедини Европа. Европейският е, омбудсман, разбира се, трябва да бъде независим и самостоятелен в изпълнението на неговите функции, но все пак той има тясна връзка с Европейския парламент. Вие сега е, ясно посочихте какви са вашите компетенции и колко важна е за вас независимостта. За това ви благодаря най-сърдечно. Може би е, бих искала да науча нещо повече за вашите представи за изпълнение на длъжността и по-специално какви собствени инициативи може да поема Европейския омбудсман. Вие ще инициирате ли собствени разследвания и имате ли по-конкретни предложения в тази връзка или принципи? За мен това би било много важно да предоставите малко повече информация по тези въпроси. Благодаря. Както казах, основната задача на Омбудсманът е да взема решения по жалбите на гражданите, но не само това. Има, например, жалби, които желаят да останат анонимни и които съдържат лични мотиви на жалбоподателя, те могат да не са свързани с Европейския институт, а когато става дума за европейските фондове, помощи и агенции, тук трябва да бъдем много внимателни. Аз мисля, че по тази причина омбудсманът трябва да има добър поглед е, върху е, проблемите извън конкретната жалба и какви проблеми Европейският омбудсман би могъл да реши по собствена инициатива. Но, както казах, всичко това трябва да се прави ефективно и за да се гарантира ефективност, трябва да се извършва задълбочен анализ и проучване преди това европейските законодателни инициативи и публични изслушвания, омбудсманът в тях трябва да участва, за да знае какви е, предложения се внасят е, по отношение на законодателния процес, които базират на практиката на гражданите. И тук вече е тясна връзка с Европейския парламент и Комисията по петициите. Комисията по петициите е свързана част от европейската мрежа на националните омбудсмани, така че трябва да следим и какви проблеми на национално равнище могат да бъдат решени с инструментите на европейското право. Така че тази функция за инициатива е наистина функция, която трябва винаги да е свързана с доброто управление и по-специално как могат да се подобрят слабостите в администрацията. Защото когато омбудсманът говори за нещо, което не е част от неговите компетенции, той просто губи репутация и губи доверието в себе си. Естествено, това е много важно за един омбудсман, защото Доверието е базата, на която ние работим. Доверие от страна на гражданите и доверие в институцията на омбудсмана като цяло. В моето изложение аз е, представих конкретни предложения и в плана за действие те всички са включени. Госпожа Алкен от името на групата на Зелените. Благодаря ви много. Благодаря, че сте тук. Бях малко изненадана, че, че сме съгласни, че се нуждаем от юриста. Не в устава не се посочва това. Ние трябва да осигурим юридически консултации, но не е задължително омбудсмана да е юриста. Дори да имаме отлични юристи, както беше преди, трябва трябва да има голяма подкрепа за Емили Орайли. Тя все още се ползва от подкрепа. Въпросът за доверието. Не знаем откъде идва. И че може да приемете а, случай, а, когато институцията кази да, трябва да предприемем действия. Много от а, случаите са тежки. Вие нямате същите а, ресурси, с които разполага един съдия. Не знам за какво е- говорите, когато казвате относно правното основание. Малко ме изненадахте тук. Вие казахте, а, че имате предвид, че най-критикуваните доклади Зелмайер беше подкрепен от 70% от този парламент. Това беше потвърдено и в годишния ни доклад. Имаше огромно мнозинство. Знаете, че това се базира на внесени жалби в случая Зелмайер, както и други. Това беше резултат от внесени жалби. Ще поемете ли подобния случаи, ако бъдете назначена за омбудсман? или ще изготвяте само доклади по собствена инициатива. Например, такъв доклад за прозрачността в съвета. Това ще изисква много време, преди да се стигне до резултат. Да, понякога се хвърлят много обвинения. Парламентът всъщност беше консултиран а, по въпроса за а, надбавката за общи разходи. Да, ще са необходими поне 10 минути, за да отговоря на, на всички въпроси, но ще се опитам в рамките на 3 минути. Благодаря. Нека да сме наясно. Това не е моя идея, че един съдия би бил добър кандидат за омбудсман. Това беше идея, идваща от Европейския парламент, тъй като в устава, в шести член, втори параграф се казва, че онези, които могат да заемат висши съдийски позиции в собствените си страни, автоматично се считат за квалифицирани да бъдат европейски омбудсман. Това е волята на законодателя, изразена когато е прият устава за Европейския омбудсмен. Това гарантира независимостта, безпристрастността, както и справедливият процес, което е в ДНК-то на съдията. Това непременно не означава, че омбудсманът трябва да бъде съдия, каза го и в изказването ми. Не винаги това трябва да е така, но ако има кандидат, който е бил съдия, който има правните познания, който иска да сложи човешко лице върху всичко това, който разполага с всички други изисквания като опит за европейски омбудсман. Това е една много добра отправна точка, която трябва да се има предвид. И а, аз апелирам към а, колективнията ви мъдрост в това отношение. Както вече казах, вече казах Европейският омбудсман не трябва да приема жалби от политически делегации, от политически групи. Когато Европейския омбудсман започне да го прави, това ще бъде свързано с определени политически идеи, това не трябва да се допуска. Всеки гражданин, всяка институция трябва да имат доверие към Европейския омбудсман. Освен това, той трябва да се консултира с институциите, за да се осигури справедливия процес или когато започва разследвания по собствена инициатива. Аз ще бъда а, човек, който се базира на убеждението, на уважението. Това не означава, че нямате а, кореш, кураж. Както каза Върховния съдия на САЩ, аз трябва да имам коража да взема решение и после коража да убедя останалите да ме последват. Аз ще се базирам на солидни правни познания. Аз няма да коментирам конкретните дела, но ще обсъдя, преди да навляза в същността на въпроса, с останалите политически партии Европейските институции могат така да осъзнаят, че това е важно. Могат да кажат, че не може да го направим. Тогава ще запитам защо. И те трябва да обяснят защо не могат да го направят. И ако кажа, че има ограничения според законодателството или други неща, ние можем да се обърнем към Европейския парламент с препоръка, с резолюции, парламента трябва да ни помогне. Европейският омбудсман е връзката между демокрацията и върховенството на закона. Господин Златовски от името на ЕКАРЕ. Добър ден! Искам да ви приветствам най-сърдечно сред нас и да задам въпроси от две области. Първо, лобирането в европейските институции. Смятате ли, че регламентът за лобирането и дейностите на трети лица от публичната и частната сфера са достатъчно добре уредени нормативно? Трябва ли да бъдат променени разпоредбите? Е, и второ, при процеса на преговори по нормативни актове в така наречения процес на тристранни срещи, смятате ли, че този процес е достатъчно прозрачен за гражданите? Ако не, как ще го промените? Благодаря ви за този въпрос. Трябва да се свърши много работа по отношение на лобирането. Лобирането е важно за отчетност и прозрачност. В това отношение знае, че е предвиден регистър за всички институции по отношение на лобистите и омбудсманът ще следи по какъв начин институциите гледат сериозно на своите административни задачи. Това се отнася и до регистъра. Трябва да вървим стъпка по стъпка в това отношение. Трябва да има една административна култура на откритост. Освен това, омбудсманът може да бъде активен и по отношение на процедурите за неизпълнение. Хората могат е, да предприемат е, такива действия от страна на комисията и ние можем да следим по какъв начин тези процедури е, са обосновани и какви обяснения се дават, ако не бъдат заведени. Що се отнася до втората част на въпроса ви, важно е по време на тристранните е, преговори да се отчита ролята на държавите членки. Читам за важно да се работи заедно в това отношение с е, националните омбудсмани. Европейският омбудсман се занимава с лошо или добро управление от страна на европейските институции, но не може да се справи сам, що се отнася до прозрачността на законодателните инициативи а, или прозрачността в съвета. Трябва да го прави съвместно с държавите членки, с националните омбудсмани, за да знае по какъв начин се следват законодателните инициативи от страна на държавите членки. Европейският омбудсман, според мен, трябва да следи дали достъпа до документи, до доброто управление е гарантирано или не. Благодаря ви. Не виждам залата. Господин Джорджулис от ГУЕ. Започваме втория кръг. Въпроси по една минута за въпрос, една минута за отговор. Започваме с представители на НП. Благодаря, госпожо Лафренк. Вие ни дадохте много подробно подробен обзор на намеренията си. Вие сте участвали в комисия от експерти, как това ще помогне на работата ви. Във вашата програма вие казвате, че омбудсман трябва да обръща повече внимание на основните права. По какъв начин това ще се превърне в част на вашата работа? Относно комуникациите. В вашата програма вие говорите за комуникация с институциите. А какво ще кажете за комуникацията с широката общественост? Защото ако имаме по-добра комуникация с обществеността, те ще имат повече основания да се обръщат към омбудсмана. Какво считате за това? Ще се опитам да отговоря на естонски като знак на уважение към езиковото многообразие в Европейския парламент. Основните права и свободи са незравнена част от работата на Европейският омбудсман. Както се вижда, има до сега доста малко жалби, които се отправят от европейски граждани към омбудсмана. И това е свързано с втория ви въпрос който е важен. Отговорът е, че трябва да комуникираме по-добре с европейските граждани. Ако погледнете програмата ми, ще установите, че са предвидени посещения през първата част от моя мандат, ако бъда одобрена за Европейския омбудсман. Тези посещения не са посещения на уважение, на любезност от страна на Европейския омбудсман за връзки с националните омбудсмани. А това е възможност да се разговаря с европейските граждани на място. Също ще използвам онлайн чатове за тази цел. Мисля, че това е пътят, по който трябва да вървим. Следващият въпрос от господин Аменкс. Въпросът ми се отнася за връзките между Европейския парламент и омбудсманът. Европейският омбудсман трябва да разглежда случаи на лошо администратиране от страна на европейските органи, също да разглежда и по-системни проблеми, като се има предвид липсата на доверие и отчуждението на европейските граждани от европейските институции. Какъв е планът ви, за да се премахне тази пропаст между европейските граждани и Европейския омбудсман? Благодаря ви за поставения въпрос. Мисля, че той е много тясно свързан с въпроса, на който току-що отговорих. Според мен, Европейският омбудсман е връзката между демокрацията и върховенството на закона заедно с Европейския парламент и Комисията по петициите, където също имате възможност да получавате жалби от гражданите относно прилагането на законодателството на Съюза в държавите членки. И това е много важно. Аз виждам а, това като един постоянен канал за комуникация между омбудсмана и Комисията по петициите на Европейския парламент. Не само това да става веднъж годишно, когато се разглежда годишния доклад за дейността на омбудсмана, но да имаме регулярни срещи. Вие също участвате в мрежата на националните омбудсмани като комисия по петициите на парламента. Госпожа Бедрай. Госпожо Лафранк, вие знаете, че Европа е, гарантира, е ангажирана в организацията на конференция за бъдещето на Европа. В нея се включва не само парламента и е, комисията, но и другите институции, преди всичко гражданите. Вие казахте, че медиаторите играят е, важна роля в е, демокрацията в Европейския съюз и за решаване на проблемите на гражданите. Във вашия отговор вие засегнахте въпроса за конкретното въздействие върху гражданите. Аз бих искала да чуя от вас, смятате ли да участвате в тази конференция за бъдещето на Европа и как смятате, че трябва да се реформират функциите на Европейския съюз и да се насърчи участието на гражданите. Благодаря. Аз ще отговоря на френски язик, който обичам. Наистина това е много добро съвпадение, защото когато имаше е, среща по времето на е, Жискар Дестен. Аз тогава работих в Министерство на правосъдието на Естония. Естония тогава не беше част от Европейския съюз, но ние бяхме поканени като е, държава кандидатка. И аз си спомням много добре за а, тази среща и си спомням, че а, това беше първият европейски медиатор, който лансира идеята а, за член 41 от а, хартата. Това е член, който е много важен за нас, защото той урежда добрата администрация. И аз, разбира се, първо приветствам тази инициатива. Бих искала да участвам в нея като европейски медиатор. Може би да направя направя една обща декларация заедно с националните медиатори, националните омбудсмани, защото е важно да чуем тяхното мнение, за да можем наистина да имаме обща представа за ситуацията в нашите държави и членки, не само на равнище Брюксел и Страсбург. И аз също приветствам факта, че че ще се проведе такава среща следващата година. Колегата Бенхумея. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Лафранк, за това, че сте при нас и за вашето изказване. Моят въпрос е свързан с фалшивите новини и тяхното отрицателно отражение върху демокрацията. Знаем, че враговете на демокрацията използват фалшиви новини, използват се от популисти, тоталитарни държави. Какво ще направите конкретно срещу фалшивите новини? Как ще спрете тяхното използване за да предпазите Европейския съюз от тяхното въздействие. Благодаря. Много ви благодаря. Мисля, че вече говорих за моя опит и по тази тема в контекста на Европейския съд по правата на човека. Това е тема, която трябва да се разглежда много сериозно. Европейският омбудсман, разбира се, се грижи за добрата администрация в европейските институции. Когато има реч на омразата, например, Европейският омбудсман трябва да види как административно може да се намери решение. Що се отнася до речта на омразата в държавите членки и фалшивите новини в тях – то тук трябва да се работи заедно с националните омбудсмани. Благодаря ви. Благодаря и сега госпожа Майстре. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас. Моят въпрос е сходен с този на колегата и въпроса, който зададох на предходния кандидат. Има я тази пропаст между гражданите и европейските институции. Вие говорите за балона, в който живеем. Не бих казала, че точно е балон, но има тази дистанция. В вашето изявление вие споменахте, например, като предложение да се доближите до гражданите и организирането на тъй наречените чатове. Смятате ли, че това е подходяща мярка? Тя не отнема ли нещо от сериозността на омбудсмана? Има ли и други мерки, които бихте взели, така че да дадете един по-добър достъп на гражданите? Много благодаря на почитаемия член на комисията за този въпрос. Мисля, че ние наистина трябва да увеличим доверието на гражданите към Европейския омбудсман, да покажем своето присъствие, да покажем, че ни е грижа. За да го направим, трябва да бъдем достъпни, да покажем, че не ни е страх от проблемите на гражданите. И тук е важна и подготовката, но също така и човешкото лице. Е, разбира се, ние имаме нужда и от един простичък език, на който да обясняваме. Това никак не е лесно. На второ място, трябва да сме видими, но това не значи само да ни има по заглавията на вестниците, а да работим сериозно би трябвало всяка седмица да оповестяваме най-значимите жалби и решенията по тях на различните европейски езици, за да се види конкретно какво е направено. Госпожа Зданока. Благодаря ви, госпожо Лафранк. Имам конкретен въпрос. Интересуваме на коя страна сте вие в разпрата между Европейския парламент и съвета. Става дума за регламента, документ прият през февруари от Европейския парламент, съгласно който Европейският омбудсман има правото да отправя препоръки, когато европейските институции не изпълняват правилно решенията на съда. Правната служба на съвета и комисията обаче отправиха възражения. заявиха, че съгласно член 228 на ДФС, омбудсмана не може да разследва такива случаи в рамките на своята правна роля. Съветът все още не е излязъл с официално становище, но ние знаем становището на правните служби. И тъй, на чия страна бихте застанала? Много ви благодаря за въпроса. Първо искам да поздравя Европейския парламент за инициативата да се преразгледа статута на Европейския омбудсман. Това не е правено от приемането на Лисабонския договор до сега. Мисля, че е много важно. Ако ме изберете, аз разбира се съм готова да бъда ваш партньор, ваш събеседник. В тази реформа може да разчитате на моето мнение – мисля, че Европейският омбудсман има и други начини да влияе на европейските институции, тъй наречената омбопруденция. Това е нещо различно от практиката на Съда на Европейския съюз. Омбудсмана трябва да следи но негова работа не е да прави преглед на решенията на съдилищата, затова си има други инстанции. Европейският омбудсман може да започне процедура, когато едно съдебно решение, например, не се изпълнява в държавите членки. Европейският омбудсман може да се погрижи за това да се приложи принципа на доброто администриране. Така че има ограничение на правомощията, но омбудсмана може да направи много, стига да знае как, за да се увеличи доверието на гражданите. Благодаря ви. Господин Латовски. Не. Не виждам господин Карсиан Флоре. Преминаваме към спонтанни изказвания, за които имаме време. Не ви видях, казва председателката. Разбира се, че разполагате с времето, което ви е дадено. Не се говори в микрофон. Ok. In una recente intervista lei ha apertamente criticato... В едно скорошно интервю вие посочихте ролята на Европейския омбудсман – по отношение на гражданите и прилагане на оптимални практики по отношение на прозрачността и етиката. Аз мисля, че има едно фундаментално изследване, което беше проведено във връзка с новата администрация, също така и по времето на Барозо и новата му длъжност при Goldman Sachs, групата на 30-те, е, това всъщност е група частни лица, която действа е, неоткрито и която включва и е, служители на банки, след това Мартин Залмар и неговите действия в Европейския съюз. Смятате ли да продължите подобни процедури, когато бъдете избран? Your... Много ви благодаря за въпроса. трябва да поясня. Аз вече взех отношение по критиката, изразена в медиите и в академичните издания. Без самата аз да критикувам. На второ място говорим за начина по който се работи и се запазва безпристрастността на Европейския омбудсман. Ако не се вярва, че тази безпристрастност съществува, никой няма да се обръща към Европейския омбудсман. Много е важно процедурата да бъде зачитана. Тук не става дума за това да се обвиняват отделни лица а да се направят промени, за да има систем, системни разлики в институциите. Като юрист аз познавам правните аргументи и мисля, че омбудсмана може да бъде наистина добър партньор, когато съветва относно начина за осъществяване на подобренията. Така ние работим и за обществеността. Важно е да се обърнете към Европейския парламент, но на първо място ви трябва един добър диалог, добри познания, разговор с гражданите. За това става дума, не става дума за този или онзи. Мисля, че рибарите в родното ми село сигурно не са чували за повечето от тези хора, но те искат да разчитат на добра администрация – на европейско ниво. Искат институции, на които да се доверят. Благодаря с това приключихме втория кръг и сега спонтанните изказвания. Двама колеги са поискали думата. Започваме с колегата Еврин. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря френски, защото знам, че госпожо Лафранк, вашия френски е безупречен и ви поздравявам за това. Искам да се извиня за моето закъснение. Това се дължи на транспорта, така че може би моят въпрос вече ви е зададен. Последният евробарометр сочи, че 45% от европейските граждани заявяват, че не познават своите права като европейски граждани и не позна... и не знаят за съществуването и ролята на Европейския омбусман. Наистина, аз е, пак е, бих казала, че се връщаме към факта, че Европа се възприема като твърде далечно от гражданите. Как вие бихте искали да увеличите видимостта и дейностите на Европейския омбусман, така че европейските граждани да познават по-добре своите права и как ще засилите сътрудничество с националните омбусмани, за да може да гарантирате по-добре спазването на, граждани, на, евро, на правата на европейските граждани. Така че аз бих искала сега да получа малко по-конкретни отговори на този въпрос от вас. Благодаря за този въпрос. Аз мисля, че е, достатъчно отговори дадох на подобни въпроси по време на дискусията и в моето изложение, но тъй като днес е 3 декември и е, сме тук, аз е, не мога да бъда на две места на едно и също място, но аз бих искала да участвам и в колоквиум в Париж. Това е всъщност инициатива и инициатива на инициирана от френски правозащитници и може би това е пример за област, където можем да работим заедно с националните омбудсмани, защото скоро беше прията една директива, съгласно която националните институции, включително и Разбира се, националните омбудсмани могат да се занимават с подобни теми и наистина това е добра област и добър пример за сътрудничество да се срещаме с националните омбудсмани. Наистина аз тук имам впечатление, че това сътрудничество като че ли все още не се развива с такъв потенциал, с какъвто би трябвало да се развива. Аз вече отговорих на един въпрос за присъствието в държавите членки. Всъщност там започва всичко, там започва и Европа, така че е, посещението в отделните страни и срещите с гражданите са наистина нещо от първостепенно значение за мен, когато става дума за доближаване до европейските граждани. Господин Кос. Благодаря ви, че ми давате думата. Аз също съм прависти и много добре разбирам – че не е лесно понякога да се говори с останалите. Не е непременно предимство да познаваш закона. Ме ме интересува вие как ще се възползвате от своите широки познания в правната област, за да работите по-ефикасно като омбудсман. Как ще доближите омбудсмана до гражданите? Дали възнамерявате да осъществите някакви положителни промени? И на второ място има въпрос за хората с увреждания но моят въпрос ще е малко по-различен от въпроса, който поставих на предходния кандидат. Е, вие споменахте документа на ОНЕ относно правата на хората с увреждания. Кой ще контролира изпълнението на тази конвенция? Благодаря ви. По първия въпрос конкретно имам план да каня служители на националните омбудсмански е, служби да ме посещават в Европейската служба. По този начин ние ще разговаряме, те ще върнат обратно информацията от дома и националните омбудсмани ще знаят и какъв, какъв точно е проблема. Това ми се струва интересно – да се разчита на сътрудничеството на националните омбудсмани. Както и вие казвате, достъпът е важен. Например, понякога трябва да се мисли и за превода, тъй като хората имат чувството, че трябва всичко да е на английски, а те могат да се обърнат и народния си език – освен това, Омбудсмана, както и Комисията по петиции, следи за изпълнението на Конвенцията на ООН относно правата на хората с увреждания. Ще е много важно факултативният протокол, който още не е ратифициран от ЕС, да бъде приложен защото ще се спази процедурата на инстанциите, които трябва да бъдат включени преди обръщането към комитета в Женева. За мен ще е много важно да работя с хората с увреждания. Ще направя специално звено за тях. В момента такова няма в службата на Европейския омбудсман. Благодаря, госпожа Алкин. Благодаря. Благодаря ви за отговорите. Аз съм малко объркана. Има голяма разлика между националните омбудсмани и европейския омбудсман. Много от задачите на националните омбудсмани не са задача на европейския. А и хората, които се обръщат към националните омбудсмани са различни. Това са обикновени хора, докато при Европейския омбудсман често имаме цели организации. За мен е малко объркващо това, че непрекъснато ги сравнявате. Искам да ви попитам Вие казахте, може би, че няма да приемате оплаквания от политическите партии. Защо? Защото тогава ще ви обвинят в липса на безпристрастност ли? Освен това, съгласно член 2, доколкото си изпомням, омбудсмана трябва да бъде толкова независим, колкото и съдия, но това не значи, че има приоритетите на един съдия. Но като говорим за тази независимост, за това става дума, не за това вие да се справяте по-добре с някои задачи от тези, на които има е работа да го правят. Благодаря. Ние сме съгласни, омбудсмана трябва да е независим, безпристрастен, етичен, да няма конфликт на интереси. Това е и в доклада на комисията по годишния доклад на Европейския омбудсман. Омбудсмана също така трябва да бъде възприеман като независим от хората. И ако има обвинения, че това не е така, ако се подозира политическо влияние, тогава имаме сериозен проблем с доверието и доверието в институциите – Аз не казвам, че няма да разследвам съответните проблеми, но ще намеря друг начин на работа. Омбудсманът не бива да се разглежда като пристрастен. Не може днес да е в услуга на една политическа сила, утре на друга. Трябва да защитава твърдо това, което очакват от него европейските граждани. Но Европейският омбудсман, разбира се, не е златната рибка, не е дядо мраз, не може да бъде заложник на политически партии НПО. Неговата работа е да служи на европейските граждани и аз се надявам, че вие всички ще проявите колективната мъдрост и ще назначите омбудсман, който не е забравил кое е най-важното от началото до края. Много ви благодаря. С това приключихме и третия кръг и имате възможност за 3-минутно заключение. Много ви благодаря. Това наистина беше една отлична размяна на мнения. Много ви благодаря. Искам още веднъж да подчертая. Европейският омбудсман е връзката между демокрацията и правовата държава. Не е съд, не е политическа институция, но допълва и двете. И ако ме изберете, знаете какво ще получите. Ще имате омбудсман, който е независим, безпристрастен, професионално квалифициран, зачита върховенството на закона и човешките права. Има развито чувство за справедливост и човечен подход. Това е моята визия. Освен това ще бъде омбудсман с добро познание на по-широката картина. Ще търси етични решения. Ще разчитам на своя ум и сърце, на моите ръце и ако може да се върна на тези рибари. Те знаят. И моряците го знаят знаят, че когато си в морето е ужасно да се спречкаш с някой, защото няма къде да се скриеш. Затова моряците много внимават кого да качат на лодката си. И обикновенно си избират спътници, които познават работата им, които са уравновесени, които не се страхуват от бурята и запазват спокойствие. Благодаря. Много ви благодаря и аз. Госпожо Лафранк, на добър път. С това приключваме тази част от заседанието. В 14.30 продължаваме. Имаме още три такива изслушвания и една петиция. Ще бъдем много заети.